разискванията ще гласуваме по този текст. А сега преминаваме към следващата тема положението в Гвинея. Господин Мацаки си. Господин председател, господин комисар, Гвинея има доста бурна история и има европейски страни, които са свързани с нейното трагично минало. Те са били Гражданите на тази страна са били обект на колонизация, на търговия с роби. После тя създава трайни връзки с Съветския съюз и попада под влиянието на тоталиризма. Нейните ръководители са били подкрепени, както и армията на страната. Също времено това е много богата на природни ресурси страна. Но тези природни ресурси се използват от фирми от Украина, Русия, Великобритания, Канада. Много случаи има на корумпирани държавници и те не се интересуват особено от благоденствието на гражданите на Гвинея. Има изключително влушаване на човешките права Сега гвинейците имат нов лидер, за завзел властта с сила, създаден е съвет, който да управлява страната. Нямам а, никаква представа дали капитан а, Камара ще доведе до подобряване на нещата в Гвинея но нещата не могат да се влушат повече от това, отколкото са били през последните десетилетия. Дали ние ще стоим с кръстени ръце е, и ще гледаме как се експлуатират минералните ресурси на Гвинея. Мога да се надявам, че след е, е, кратък, период от време, съвсем скоро, може да се стигне до преминаване към демокрация. Благодаря. Следващия оратор, господин Оди, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. На 29 декември 2008 година на 64 години умира президентът на Гвинея и а, тогава започва да се носят слухове за държавен преврат. Е, искрени ли са е, онези, които по-настоящем управляват страната, които са обявени от прозрачност без граници за е, едни от най-корумпираните властници в света? Преди 24 години генерал Лансана Конте идва на власт след смъртта на Секуторе. Възможно ли е един обикновен офицер, занимаващ се с интендантството в въоръжените сили, да поеме властта? Възможно ли е наистина това правителство да възстанови правовия ред и демокрацията и в срок от 60 дни по конституционна разпоредба да организира свободни избори? На 24 декември е, неизвестният капитан се обяви за е, президент на републиката. Е, хиляди граждани го подкрепят. Той обещава да се прибори с корупцията и до 2010 година да организира избори назначава за министър-председател един човек, ползващ се с а, международен авторитет, а, няма кой да се изправи а, срещу а, тази власт. Никой не възразява вътре в страната. Следва ли ние да се противопоставим на този режим, дошъл с държавен преврат. Длъжни сме да го направим, отстоявайки своите принципи и апелираме да гласувате резолюцията. Благодаря. Господин Майер има думата като автор. Благодаря ви. На 15 феврари 2007 година ние осъдихме е, насилието в Гвинея и диктаторския режим, който е, управляваше по това време в Квинея, Имам предвид е, режима на Лансана Конте, който експлуатираше и населението, и залежите на тази страна. Повечето опозиционни партии се намираха в ситуация, която не им позволяваше да работят в парламента. Те трябваше да го напуснат. Синдикалните организации се превърнаха в много важна организация за цялата страна. времено насилието ескалира. Имаше нови убийства, 15 души загинаха, много хора бяха затворени имаше ранени. И ето най-сетне е, на 23 декември този ужасяващ диктаторски режим прекъсна поради смъртта на Ланзана Конте. Но надеждите на гражданите за демокрация, за справедливост е, не бяха оправдани, защото отново диктатор е, застана начало на държавата и желая да се обогати от богатите залежи. Чрез държавен преврат група офицери, военната хунта, узурпираха властта. Синдикалните организации, начало с РТ, желаят промяна в режима, в управлението на страната, но опозицията в Гвинея все още не е в състояние да действа. Тя като че ли е изолирана от всичко, което става в страната. Ние продължаваме да настояваме за един нов демократичен път на Гвинея. Новите власти имащи много кратко ще могат да управляват страната, защото демокрацията няма да чака дълго. Благодаря ви, господин Казмарек, от името на НБ. съжаление, често се прилага държавен преврат в Западна Африка за, за вземане на властта. Това се случва в доста страни от този регион. Президента Конте, който също дойде на власт в резултат на военен преврат, беше президент на тази страна 24 години. Този преврат беше осъден от африканските държави. Бъдещата помощ от Европейския съюз за Гвинея трябва да зависи от спазването на законността и реда и провеждането на избори, които да бъдат потвърдени от международна независима организация. Трябва да се промени също и ситуацията на крайна бедност в тази страна. Госпожа Томашевска за една минута от името на Съюз на Европа на нациите. Господин председател, дами и господа, на следващия ден след смъртта на президента Конте на 24 декември военната хунта завзе властта, суспендира конституцията, разпусна правителството, обяви, е, че ще бъдат организирани президентски избори до декември 2010 година. Но съгласно предишните разпоредби, такива избори трябва да се проведат в срок от 60 дни. Африканския съюз суспендира членството на Гвинея и даде 6 месеца срок за възстановяването на конституционният ред в Гвинея и да се проведат парламентарни и президентски избори в най-скоро време. Европейската комисия трябва да помогне чрез хуманитарна помощ населението на Гвинея и да влезе в диалог с властите. Преминаваме сега към спонтанните изказвания. Имаме четири желаящи. Ще можем да изслушаме само двама. Господин Панок има думата. Благодаря, господин председател. Е, президентът е, Канто, Кан, е, Конте е типичният човек на силната ръка в Африка. Гвинея никога не е била напълно демократична държава през 50-те години независимост. Смъртта на Конте представи истинска възможност да се започне на чисто в Гвинея, но ето на сега държавата се управлява от военни, завзели властта с е, преврат. Е, защо е, да се занимаваме с този въпрос обаче, когато африканските правителства явно проявяват безразличия? Европейският съюз би трябвало да се позове на клаузите на споразумението от Котону, за да наложи санкции срещу е, <coughs> помощта и е, търговските отношения с Гвинея, би трябвало да искаме спазването на минималните стандарти на демократично управление. Благодаря. Господин Бокански има думата за една минута. Микрофонът ви, моля, казва председателят. Благодаря, господин председател. Господин комисар, положението в Гвинея е пореден пример за военен преврат. Факт е, че военните хунти винаги действат по един и същ начин. Първо арестуват своите опоненти, след това суспедират конституцията и най-сетне насрочват нови демократични избори. Вероятно след две години а, а, в. А, Гвинея наистина ще бъдат произведени е, демократични избори, но е, междувременно се нарушават правата на човека и принципите на демокрацията. И вероятно така ще се случи и в този случай, макар и да се надяваме да бъде постигнато едно по-удовлетворяващо решение. Е, смятам, че единственият натиск, който можем да упражним е като действаме по същия начин, по който действа Западноафриканския съюз, който прие решение да суспендира членството на Гвинея. Знаем, че националният доход на глава от населението на Гвинея намалява и Европейският съюз трябва да действа храбро и категорично, за да е, осигури е, нормализирането на положението в страната е, в името на народа й. Благодаря, госпожа Анрикинен. Благодаря, господин председател. Държавният предврат в Гвинея. Това е страна, която според прозрачност без граници е най-корумпираната в Африка. Нещо повече, социално-економическото положение е ужасяващо е, липсват е, стоки от първа необходимост, нарушават се правата на човека и всичко това, разбира се, е, е отлична хранителна среда за незаконно за вземане на властта. От друга страна, ние напълно си даваме сметка, че в Гвинея вземането на властта по този начин е традиция преди две години не бяха произведени парламентарни избори, след като изтече мандата на тогавашния парламент. И това бе сигнал за тревога за международната общност. Ето защо аз изцяло подкрепям проекто резолюцията и нашия призив за произвеждането на парламентарни и президентски избори въз основа на международни стандарти и с помощта на Африканския съюз и на Западноафриканската економическа общност. Нещо повече, свободата на печата, на, на словото, на изразяване на мнение трябва да бъде гарантирана още преди изборите. И най-сетне господин Ротович за една минута. Господин председател, дами и господа, превратът в Гвинея последва подобни сценарии, като в други страни от тази част на Африка и други континенти. Веднага след смъртта на президента Конте, който самият беше дошъл на власт а, преди 24 години, по същия начин, чрез преврат, Военните завзеха властта. Това а, доведе до а, сериозно разделение в обществото между бедни и богати. Африканския съюз а, суспендира а, членството на Гвинея. Външен натиск а, би могъл да има известен а, ефект а, относно демократизацията на страната но има и друг сценарий. В други а, страни от Африка, където не се завзема властта чрез военни преврати. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Шпедла. Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа, новината за смъртта на президента Лазана Конте сутринта на 23 декември бе последвана само след няколко часа от преврат, извършен от военна хунта, която суспендира Конституцията, разпусна държавните институции. Европейската комисия подкрепя декларацията, направена чрез председателството на Европейския съюз, осъждаща този преврат и призовава властите в Гвинея да създадат конституционно законно правителство. Ясно е, че има сериозно влушаване на условията на живот в страната, така че много хора възприемат дори преврата като възможност за по-добряване на тяхното положение. Предишният режим на страната загуби доверието на населението в такава степен, че хората предпочитат армията да поеме нещата в своя ръце, така че те предпочитат армията вместо конституционния ред. При тази ситуация бяха предприяти бързи действия от економическата общност на западноафриканските държави. Беше поета също и ангажимент от страна на Африканския съюз. Двете организации суспендираха членството на Гвинея и осъдиха преврата. Комисията възнамерява да се присъедини към усилията на економическата общност на западноафриканските държави и на Африканския съюз и да подкрепи техните усилия за по-бързо връщане към гражданско конституционно управление чрез свободни и честни избори. Предизвикателството за международната общност през следващите месеци е да подкрепи Квинея в прехода към демокрация и организирането на свободни и демократични избори за национално събрание и за президент. Уважаеми депутати, както ви е известно през март 2004 след е, изборите, които не спазиха принципите на демокрацията и значително а, нарушиха клаузите на споразумението от Котоно, съгласно член 96 имаше а, ревизиране отношенията на Европейския съюз а, а, с а, Гвинея. Беше констатирано също а, преглед а, на правната рамка. Надяваме се, че процеса на избори, който започна през октомври миналата година, ще бъде подновен. В сряда имаше съвместно делега... Следващата сряда ще има делегация на съвета и на комисията тя ще има срещи с Западноафриканската економическа общност, Африканския съюз и ще се запознае на място с ситуацията. Благодаря, господин комисар. Приключваме дебата по тази проекто резолюция. Ще гласуваме след като приключи дебата и по последната проекто резолюция за свободата на печата в Кения. Давам думата на автора, господин Мацакис. Господин председател, господин комисар, свободата на печата е синоним на свободата на изразяване и на демократичния ред. Разбира се, тази свобода не се прилага по съвършен начин в нашето общество, в